Well, good afternoon, everybody. I think, um, I think we'll make a start. Добър ден. Време е да започнем работа по дневния ред за днес. Много е хубаво, че сме в такава зала и можем да видим слънцето навън и реалния живот. Предстои ни също така гласуване. Както знаете, по три точки. Ще помоля тези, които са тук в залата, да подготвят и картите си за гласуване. Between the administrative authorities of the member states on the correct application of law on customs and agriculture. Освен това, знаете, че ще разгледаме и точката за митническото облагане и правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси. Заседанието ни също така се излъчва, а това е новия ни бюлетин за март 2014 година. Вие вече сигурно сте го получили в почтенската си котия. Всеки, който ни гледа, в интернет, може да го поиска и да го получава. Препоръчвам ви го, защото съдържа връзка към всички наши документи. Нека напомня също така на нашите членове, че има достъп и до всички документи за днешното заседание, които са при документите от заседанията съответно и на официалните езици. Първо трябва да одобрим протокола от заседанието от 22 и 23 януари. Той ви е представен, не сме получили за сега възражения, така че предполагам, че се приема. Триалога и преговорите тук за сега нямаме никакво развитие Знаете, че миналия път разбрахме, че не е постигнат никакъв напредък по пакета за безопасността на потребителите. За голямо наше съжаление, тъй като работим по този документ и разговаряхме в съвета през октомври. Иначе, мисля, че ще приключим работа по основните досиета до края на мандата, а сега нека преминем към законодателна тема, която е много важна. Това е предложение за регламент на парламента и съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки с цел гарантиране на правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси. Имаме представени над 60 изменения, затова ще дам думата на докладчика. Той ще говори по измененията, ще чуем и докладчика в сянка. И тъй с удоволствие давам думата на Антонио Береро де Кампос. Благодаря ви! Първо бих искал да поздравя нашия председател за бюлетина. Както се е случвало и преди, виждаме, че са отразени различни теми, но сега виждаме изображения на животни, на растения. Много интересен формат на бюлетина – а сега бих искал да благодаря на колегите от различните политически групи за приноса към доклада, за цялото им участие. Общо измененията станаха 75. Миналата седмица докладчиците се събраха, за да разгледат измененията на колегите. Много беше полезно, за да е, уточним бъдещите си позиции те са отразени в документа, разпратен миналия петък. Надявам се днес в комисията да стигнем до консенсус. Гласуването е предвидено за 18 март. Митническите агенции, както знаете, нямат възможност да проверят дали декларираното отговаря на съдържанието. Освен това, системата за транзит е така разработена, че предполага злоупотреби. През 2011 година държавите членки са докладвали 195 случая на измама, което възлиза на огромна загуба за Европейския съюз чрез невярно попълнени декларации. Това е загуба и за държавите членки, и за Европейския съюз като цяло. Транзитните измами ни струват около 12 милиона евро годишно. Същевременно има 30 000 случая, които са определени като случая на потенциална измама. Но знаете, че разследванията се бавят и ни трябват по 3 до 7 месеца, за да стигнем до необходимите документи около транзита. Всъщност, през 2007 година бяха разследвани 2004 декларации, от тях 49 се оказаха с невярно съдържание. Това са големи загуби. И няма как бюджета да си ги възстанови. В своите предложения за изменения колегите са много конструктивни. Те предлагат различни промени, е, в действащото законодателство по вноса и транзита. В крайна сметка, тук са засегнати интересите на Европейския съюз. Същевременно, времено виждаме, че има доста големи притеснения относно достъпа до данните за внос и износ. Друг проблем е защитата на личните данни. И като разглеждаме тази тема, опираме до нещо много важно Необходимо ни е ясно определение какви ще са правилата за достъп до данните. Необходимо е, може би, тези текстове да бъдат подобрени. Това е по-добрия вариант, отколкото да отпаднат, но ще разговарям с господин Шваб, от когото дойдоха тези предложения. 51 и 84 на Оли Шмидт – разглеждат проблем, който също за мен е важен. Това е проблема за неприкосновеността на личния живот и ограничението при предоставяне на информация. Предложението е да има списък на международните институции с право да получават информация за контейнерите. всъщност наистина се оказва много трудно предварително да се определят обаче тези организации и агенции, които защитават интересите на общността. Текстът се позовава на меморандума за разбирателство – Но така или иначе, в даден момент организациите може да нямат пряк интерес, а в бъдеще да имат да вземем Фронтекс. Не става дума, разбира се, достъпа да се отвори за всички. Трябва да се помисли обаче дали да има изчерпателен списък или някаква по-гъвкава форма – Мината седмица обсъждах компромисите заедно с докладчиците в сянка. Добре е днес да помислим компромисните изменения, които ние сме предложили, целят един последователен текст, който отговаря и на нашите амбиции да се защитят потребителите. Това са продукти важни за Европейския съюз, но ние трябва да защитим и финансовите интереси на този съюз. Компромис 18а относно условията, при които комисията може да поиска пряко информация от операторите. Тук работата е още на начален етап – Знаем какво се случва. Обикновено, ако държавите членки не отговарят на време, има проблем. За това мисля, че трябва да се дава един срок от 3 седмици при поискване на данни. Ако данните не постъпят, би трябвало комисията да потърси пряк достъп до информацията на операторите. Именно така можем да сме сигурни, че се получава реална информация. Надяваме се да приключим работата тук на време. Ние търсим цялостен компромис. Но няма как да се удовлетворят желанията на всички и добре е да работим в дух на компромис. При транзитното преминаване на износа, моята група, например, е готова да направи такъв компромис, за да стигнем до съгласие и силна позиция в пленарна зала през месец април. Това е важно и за преговорите в съвета. Пак казвам нормите за транзитно преминаване. Утре ни предстои ново заседание с докладчиците в Сянка в 3 часа и половина след обед. Надявам се да направим следващата стъпка. Благодаря. Uh, Благодаря ви много. Сега искам да дам думата на докладчиците в Сянка първо на господин Рос. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за отличната му работа. Читам, че правим стъпка във вярната посока. В предварителните компромиси се съдържа възможност за бързо намиране на окончателен компромис. Що се отнася до възможността комисията да получава пряко информация от стопанските субекти, член 18 хаш, Целта е да бъдат защитени както потребителите, така и фирмите. Изменения 7 и 8 са адекватни решения в това отношение. Можем да внесем някои древни промени, бихме могли да ги обсъдим по-подробно по време на следващата среща на докладчиците в Сянка. Според мен, консултациите между комисията и представителите на превозвачите, моето изменение 78, може би е добра платформа за обмен на информация и практика, член 18F, който се отнася до актовете за изпълнение и заключение бих искал да подчертая нуждата от пояснение относно дефиницията за доставчици на услуги както и изменение 43 по член 12. Мисля, че тези изменения са важни, за да се изясни текста на съответните членове. Ще обсъдят тези въпроси, както и всички останали нерешени все още въпроси с господин Декампус и с останалите докладчици в сянка. Благодаря. Мисля, че господин Шмидт не е тук. Госпожа Руле. Аз ще бъда много кратка. Искам също да благодаря на докладчика за компромисните изменения. Ние нямаме проблеми с тях. Подкрепяме ги. Председателят. Господин Ашли Фокс е докладчик Сянка от името на моята политическа група. Той ми даде текст, който ще прочета, защото има доста детайли, който иска да ви представя. Ще дам екземпляри на докладчика. Господин Фокс се радва на доброто сътрудничество и по принцип е съгласни с целите заложени в предложението на комисията. Но предвид на оперативните реалности, свързани с такова предложение, той счита, че предизвикателствата са непреодолими и той привежда аргументи в това отношение. Проблемите създавани чрез а, централизиран на, наръчник, поставя доста въпроси. Той се пита по какъв а, начин държавите членки ще управляват предаването на данните, когато стопанските субекти отказват да предоставят данни или пък представят недостатъчни данни. Той също подчертава, че няма да може да приеме предложението за пряк достъп на комисията до данни от стопанските субекти. Той предлага изменения към член 18 хаш, които според него са минимума, за да бъде приемливо. Той предпочита изменението на господин Шваб 18C, защото така ще се премахне изцяло нуждата от централизиран справочник. Господин Фокс също подчертава, че оценката на въдействието на комисията погрешно показва, че няма да има разходи за държавите членки за предоставяне на данни, свързани с прекия износ. Информационните и телекомуникационни системи в държавите членки са различни, което ще осложни и ускъпи процедурите. Необходимо е да се направи анализ за разходите и ползите. Що се отнася до измененията, свързани с морските съдове, не са приемливи. Включването на нови видове транспорт е, изисква допълнителни консултации. Към член 18а в е, контекста на митниците, управлението на риск означава непрекъснато да се установява какъв риск е, би възникнал чрез случайни проверки. Разпределението на ресурсите е национална отговорност и може да се стигне до объркване при определенето на рисковете между ролята на националните органи и тези на комисията. Предложението на комисията не отчита оперативните предизвикателства и какви проблеми могат да възникват, ако тези предизвикателства не бъдат решени в окончателния текст на регламента. И така, това беше от господин Ашли Фокс, господин Шваб, госпожа Люгрип. Има ли желание? Господин Шваб първо и след това госпожа Гебхарт. Благодаря ви много, благодаря и на докладчика за това, че прия моите изменения. На последното пленарно заседание той беше против е, моите изменения но благодарение на усилията на нашия докладчик в Сянка, Тадеуша Рос, ние успяхме в крайна сметка да изготвим нещо, което може да се използва. Искам да се фокусирам върху член 18. Никой не се съмнява, че Европейската комисия трябва да има достъп до информация. Както видяхме обаче миналата седмица, когато обсъждахме системата за електронни повиквания, трябва да отчитаме интересите, свързани с защитата на личните данни и останалите интереси. Трябва да бъдем реалисти, когато поставяме акцент върху опазването на личните данни. Неограничения достъп на комисията по всяко време се отнася до информация, която митническите служби не управляват винаги и бихме искали да се намери у докладчика решение, за да може комисията да има частичен достъп до информацията, която е необходима в определени моменти. Трябва да се определят условията на достъп. Да, ние искаме комисията да има повече достъп до данни в определени случаи, но това не може, може да бъде карт бланш така че комисията по всяко време да иска достъп до всякаква информация. Трябва да се намери разумно решение. Трябва отново да седнем с докладчика и да намерим най-доброто решение за постигане на целта. Въпреки това искам да благодаря на докладчика, не само, че не отхвърли нашите изменения, но че търси решение и се надявам такова да бъде намерено, когато се обсъжда темата отново в следващия мандат на парламента. Надявам се също комисията да прояви повече разбиране. Госпожа Гебхарт. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Антонио Кура за отличната работа. Ако мога да направя няколко е, коментара. Миналата година в Инко не само обсъдихме плюсовете и минусите, но се произнесохме за е, защитата на данните, защото няма директна връзка между данните, които се предават и е, лицето, което е водач на съответното моторно превозно средство. Трябва това да бъде ясно поясне, е, изяснено. Е, преди да създадем неправилно впечатление в хората, които евентуално ни слушат по интернет. И искам да задам един въпрос, ако може да бъде пояснено в Измененията са отпаднали доста от разпоредбите, които се отнасяха до защита на личните данни. Като се казва, че е, директивата за защита на данните ще бъде задължителна и така или иначе няма да има нужда да се споменават тези неща тук. Но така или иначе искам да чуя от комисията все пак. Защо са предпочели да вървят по този път? Това ли е най-лесният вариант да се опрости един правен тест? Не е ли, текст не е ли? Редно поне в преамбюла да се спомене възможността за правна защита в това отношение. Просто нека да бъдем сигурни и да не направим някакви грешки. Някой друг иска ли да се обади в този момент или да дам думата на комисията? Ще дам думата и на докладчика, разбира се, но преди това нека да кажа сърдечно добре дошли на групата, поканена от нашата колега Кристо Чардемоза. Те са социалисти и демократи от Южна Дания. Добре дошли! Много се радваме, че сте тук сред нас днес след обед. Аплодисменти, моля, за нашите гости. Very good. Um, now, I think, uh... Добре. Сега, господин Янакис от Олаф, той отговаря за предложението и ще коментира изказванията ни. Заповядайте. Thank you, Mr. Chairman. Um... Благодаря, господин председател. Голяма част от това, което исках да кажа, вече бе споменато. Някои от е, компромисните идеи вече са оформени в текстове. И искам да повторя само някои моменти, които за нас от комисията са много важни. Първо, има една група изменения, 55, 56 и нататък, свързани с е, регистъра. И е, изменение 79 и нататък за внос, износ и транзит. Според нас е необходимо комисията да има възможност да открива и в по-добра степен да подкрепя разследванията по е, измами, включително и при транзитни е, превози. Е, като е важно да имаме възможност да работим и с данните е, за контейнери. няма да има, според нас ли ще има минимална вреда за е, операторите, които и тежест за операторите, които трябва да изпратят тези данни за контейнерите и съответния регистр. Това се случва един път дневно без разходи посредством електронни съобщения. И мога да ви кажа, че вече има система в Штатите, която вече е въведена в, по същия начин превозвачите е, подават е, предварително данни за всеки експорт е, от Европейския съюз и всичко, което влиза в Штатите е известно на съответните власти 48 часа преди да прекоси границата посредством тези СМС-и за контейнерите. И затова и ние искаме да имаме възможност комисията и страните членки да получават подобни данни, да ги получава всеки, който има нужда от тях. Консултирали сме и представители на съвета на производвачите и считаме, че подобно изискване може да се въведе без значителни разходи за дружествата. Ние сме говорили преди колко важно е да има данни за транзит и може би не е достатъчно ясно колко полезни са данните за износа. Имаме данни за вноса. И може би за това се счита, че е, комисията може да мине без е, данни и регистър за износа. Затова искам сега да ви обясня защо искаме да имаме подобни данни, а пък вие сте тези, които ще е, решите как да се балансира тези данни срещу потенциалния риск от злоупотребата с тях. Три е, вида злоупотреби може да има. Нееднократно сме свидетели с е, подаване на данни за експорт без е, всъщност те да бъдат реексплуатирани, т.е. стоки влизат, но не биват изнесени от Европейския съюз и съответно е, нашия бюджет е, не получава доходите си от акциди и ДТС. Стоките остават в Европа. Второ, стоките се предполага да бъдат е, изнесени, но всъщност те се връщат под формата на контрабанда. Това съвсем не се случва че, рядко. Съвсем скоро бяха заловени в Испания много съществени количества контрабандни цигари, които теоретически се предполагаше, че са износ от а, е, Кипър. А, но а, е, те а, е, уж тръгнаха към Сирия, но изведнъж са се оказали в а, а, Испания като контрабанда. И там са били а, конфискувани. Тази тип измама ще бъде много по-лесно засичана, ако има данни и декларации за износа. За това, според нас, е необходимо да има данни за износа, като разбира се, вие ще балансирате е, необходимостта от тези данни срещу риска за злоупотреби. А, комисията има нужда от директен достъп до документи, особено до а, фактури на економическите оператори. Ние не искаме да ходим на място, да искаме документите от дружествата директно, искаме страните членки да могат да ни ги предоставят. В такъв смисъл е необходимо една преформулировка на член 18 хаш. Ако това се постигне, ще приветстваме всеки текст в тази посока. Освен това, изменение 95 искам да упомена конкретно. Там се съдържа разпоредба в четвърти параграф, която гласи, че комисията може да се обърне директно към е, частен оператор, освен ако е, дадена страна членка не е отказала да предостави съответните документи. Мисля, че е, нещо тук има грешка. Макар, че предложението, измен... предложеното изменение е в вярната посока, формулировката трябва да е такава, че да не дава възможност на страните членки да отхвърлят е, едно искане или да го отлагат безкрайно. С това приключвам, господин председател. Ако има нужда от други пояснения, винаги съм готов да ги дам. Искам да благодаря на парламента и особено на докладчикът, защото Предложенията в настоящия си вид са много разумни и балансирани спрямо предложението на комисията. Председателят, благодаря, благодаря за толкова изчерпателния и полезен за нас отговор. А ако никой друг не иска да се изкаже, мога да дам сега думата на докладчика, ако евентуално иска да отговори по въпросите или коментарите от дебата, особено за компромисните изменения. Заповядайте. Obrigado, Presidente. quero agradecer as intervenções dos. Благодаря. Благодаря на колегите за изказванията. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря и на колегите, които не са докладчици. А, също благодарности и на представителя на комисията. Когато в комисията разработваме текст, поступил от комисията, това, което се опитваме да направим, да се ориентираме дали има големи разлики в позициите, какви са позициите, можем ли да постигнем съгласие. А сега се намираме в малко особената ситуация. Да сме в състояние да постигнем съгласие по ред изменения Но е, има предложения, които върват напълно в е, друга посока. И сега като ли като че ли усещам едно втвърдяване на позициите на колегите по някакъв начин. Може би Просто погрешно се тълкува понятието запазване на данните. Не става дума за данни за лица, става дума за данни за стоки. Това са показатели за съдържанието на контейнерите ли, датата на пристигане и тръгване – не много повече от това, включително и за контейнерите в транзит. Тоест не се нарушава неприкосновеността на личните данни на гражданите. Примерно, когато става дума за данни за е, кораби, които риболовуват, да речем, водите на Чили, те трябва да дадат данни всичко за своето карго. Така че, ето, в такива случаи позволяваме това да се прави, а в момента се иска много по-малко, а, отново остава дума за стоки. Не бива да забравяме това. И единственото, което се опитваме да направим е да създадем известна представа за това колко струва съответния износ. Някои страни членки нямат желание да предоставят подобни данни, но може по този начин да се следи какво влиза и излиза чисто физически в Европейския съюз. И тези данни могат да се използват в е, борбата с измамите. Става дума за чисто физическо придвижване – а, и както каза комисията, не създаваме допълнителни е, бюрократични отежнения. Много прост трансфер на много неослужнени данни. А, и изключването на износа може би се счита, че няма нужда от тази информация – но да, да изключиме данните за експорта е много, много съществен компромис. Ние отделяме много внимание на това как е, да се попълни бюджета и как да се разпредели бюджета, но не отделяме достатъчно внимание как да се защитим от измами и как да увеличим собствените, доходите си от собствени източници. Гордо сме наясно какви са каналите на измамите, просто трябва да работим за прекрасването им. Но, щом се постави тема, веднага се сблъскваме с този огромен имагинерен проблем неприкосновеността на данните. Някои от предложенията, ако ще увеличат възможността да има защита на данните, е добре. Но има и колеги, които, включително господин Шваб, са готови да направят стъпки, за да постигнем споразумение. Това ще е добре. И се надяваме това да стане още в нашия мандат. Well, Много ви благодаря. Трябва да гласуваме на 18 март. Както знаете, това ще е последната възможност за приемане на текстове преди последното пленарно заседание в Страсбург през месец април. Следователно имате още две седмици за оживени преговори и в Страсбург съм сигурен, че ще стигнем до необходимата позиция, ще направим следващата стъпка с оглед на преговорите с съвета, за да може и съвета да поработи по време на лятото. Малко сме напред с графика, изпреварваме горе-долу с 5 минути, но тъй като предстои гласуване, Нека направим много кратка почивка. Не дейте да излизате, просто политическите групи ще имат време да се организират. Гласуването ще започне точно в 4 часа без 10 минути. Ще имате нужда и от карти за гласуване. Много ви благодаря. Благодарим и на докладчика. Uh, so can I invite you to take your places? Uh, ще ви помоля да заемете местата си. Време е за гласуването. Нека кажа добре дошли и на специалните ни гости, които ще присъстват и по време на гласуването. Сега едва ли това ще бъде много интересно, но Нека се чувстват добре дошли. И всеки, който специално е дошъл. По две от точките няма представени изменения. Митническите нарушения и наказания по тази точка ще помоля съдокладчиците да кажат няколко думи, но преди това Нека поговорим и за изхода от триалога при хармонизиране на законодателства на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане. Тук имахме много оживени тристранни разговори. Някои смятаха, че едва ли не засягаме основни принципи на свободния пазар, но накрая приеха нашата позиция – не знам дали господин Шваб иска да представи тристранните преговори или аз. Всъщност аз председателствах тези разговори. Не знаехме точно какво да очакваме. Трябва да ви напомня, че както изобщо се случва при тези преработени варианти, парламентът запазва собствения си интерес при процедурите на изпълнение, особено на ниво експертна работна група. И това се прави заедно с процедурата за делегираните актове. Ние ще излезем с изявление, което ще придружава и окончателното гласуване по този текст. Ще видим дали комисията ще има някакви възражения. Но така или иначе проблемът ще намери решението си при следващия мандат на парламента. Не знам дали докладчиците в сянка искат нещо да добавят. Ако не, нека гласуваме ще броим и гласа на господин Шваб, който чака пристигането на картата. Нека гласуваме за позицията при тристранните преговори. Моля, гласувайте. 29 карти. Има ли някой, който не е натиснал бутона край на гласуването? 20 7 за, 1 против, 1 въздържал се. Много ви благодаря. Това е за втората пленарна сесия през април. Сега преминаваме към важно предложение за резолюция по новото предложение на комисията относно митническите нарушения и наказания. Координаторите решиха, че нямат време за доклад, но поне можем да излезем като комисия с политическо изявление. За това възложихме на докладчика по митническите въпроси госпожа Люгрип и на госпожа Гепхарт да представят виждането, което обединява различни групи. Може би няколко думи накратко, госпожо Люгрип. Благодаря ви, господин председател. Няколко думи набързо по тази резолюция относно митническите нарушения и наказания. Първо искам да благодаря на колегата Гепхарт. Трябва да кажа, че работихме много добре и така стигнахме до съставянето на текста и проекта за резолюция. Работихме при много добро разбирателство нещо, което високо оценявам. Пак благодаря и на докладчика в Сянка. Ние направихме всичко по силите си, за да включим предложението в окончателния текст. Надявам се тази резолюция да получи широка подкрепа. Нека ви напомня, че нямахме за цел да навлизаме във всички възможни подробности, е, с оглед на правната рамка, предлагана от комисията. По-скоро искахме да предадем щафетата на следващия мандат, следващата комисия по защита на потребителите. Така че бъдещата комисия в парламента да разгледа това предложение на комисията както трябва. Същевременно, чрез нашето гласуване, ние заявяваме позиция, която е напълно последователна с оглед на позицията ни по митническия кодекс. Ние наистина искаме реална европейска митническа политика. Това според нас е един изключително важен стълб на сътрудничеството. Благодаря ви. Госпожа Гебхарт. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да благодаря на госпожа Дегриб за много доброто съдействие. Ние Нямахме много време и трябваше да напишем текста за рекордно кратко време. Добре, че имаше съгласие между нас. Разбира се, човек не винаги може да разчита, че ще има такова съгласие, но в този случай мисля, че наистина работихме добре и, както каза и госпожа Дегрип, зададохме насоката, без да влизаме в подробности. Виждате, че в някои групи като чили се навлизат в прекалено големи подробности, но ние решихме да не работим така. Има множество въпроси относно правното основание и е, всичко това е разглеждано много внимателно, но Както и вие казахте, тази резолюция е един сигнал, а следващият парламент ще проучи въпроса в дълбочина. За нас е важно да бъдем последователни. Мисля, че предложения текст заявява ясна позиция. Ние желаем по-активно сътрудничество тази област. Санкциите и наказанията също трябва да бъдат прилагани последователно. Знаем, че има проблеми и се надявам, че бъдещия парламент ще продължи да работи по темата, за да стигнем до добър текст. Но мисля, че имаме добрата основа за това. Много ви благодаря. Мисля, че наистина е важно комисията да заяви позицията си. Нека гласуваме. Моля, гласувайте резолюцията. 30 гласували. Господин Шваб е тук. Край на гласуването. 29 за, 1 глас против. Приема се очевидно. Ние ще поискаме резолюцията да влезе в първото пленарно заседание през април. Необходимо е секретарията на групите да бъде уведомен, тъй като ще трябва да се разпредели времето за изказвания. Мисля, че е важно какви ще са изказванията в присъствието и на комисията. Слагам си подписа, след това докладчиците ще си сложат подписа и така ще стигне до пленарна зала. Хубаво е господин комисаря да присъства на нашето заседание и да откликне на това предложение за резолюция. Сега вече съдържателното гласуване по доклада по собствена инициатива защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги. Господин Витхолт, искате ли нещо да кажете преди гласуването? Не. Тогава нека премина веднага към гласуване. It's kind of you to offer. Since I'm the only e EC, oh no, Emma McLaughlin is here, but um, it starts with an E, but it's not the Since I'm voting, I. Ема Макларкинг е тук, е, но е, искам да гласувам правилно. Благодаря, че ме изчакахте. Компромисно изменение 3 за. Против. Приема се. 29-то изменение за. Против. Приема се. 30. Кой е за? Против? Отхвърля се. 31. 32 и 33 заедно. Кой е за? Против? Приемат се, но нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. 30, 31 и 32. Край на гласуването. Приемат се. 37 отпада. 36 отпада. Гласуваме изменение 38. Кой е за? Против? Отхвърля се. 39 е оттеглено компромисно изменение 4. Кой е за? Против? Приема се. 45 изменение от докладчика. Кой е за? Против? Приема се. Компромисно изменение 5 за против, приема се. 48 изменение, кой е за, против, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, приема се. 52 изменение, кой е за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 7 с устно изменение. Всички доволни ли са от устното изменение? И така с устното изменение, кой е за, против, приема се 61, кой е за, против, отхвърля се 62 за, против, приема се 63 за, против, отхвърля се 64 за, против, отхвърля се. 65 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 8, кой е за, против, приема се. 74 за, против, приема се. 75 за, против, отхвърля се. 76 за, против, отхвърля се. 77 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 9, кой е за, против, приема се. Изменение 84, 85, те са еднакви, кой е за, против, приемат се. 86, 87 отпадат. Компромисно изменение 10. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 91 с устното изменение, което го виждате. Кой е за? Против? Приема се. 92 за, против, отхвърля се. 93 за, против, отхвърля се. 94 и 95. Кой е за? Кой е за? Против? Приемат се. 96 е оттеглено. Компромисно изменение 11. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 101 и 102. Кой е за? Против? Приемат се. 103 и 104 отпадат. Компромисно изменение 12. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 110. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромисно изменение 13. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 115. Кой е за? Против? Отхвърля се. 116 за, против, приема се. 118, 117 отпадат. Компромисно изменение 14. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 124. Кой е за? Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 15 с разделно гласуване от АОД искането. Компромисно изменение 15. Първа част. Кой е за? Против? Приема се. Сега втора част. Електронно гласуване, за да проверим, че всички сте будни. Отхвърля се. Втората част се отхвърля. Сто изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромисно изменение 16. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 137. За? Против? Приема се. 138 и 139. Кой е за? Против? Приемат се. 140 и 141 отпадат. Можем да гласуваме всъщност 141 като допълнение, нали така? Към допълнение към 140. Добре, тогава преминаваме към 142 изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. 143 за. Против. Отхвърля се. 145 за, против, приема се. 144 отпада. Компромисно изменение 17. Кой е за? Против. Приема се. 153 за. Против. Приема се. 155 като допълнение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 155 на госпожа Стайле като допълнение. Кой е за? Because 154 154 беше прието. Можем да направим като допълнение към 154, не ли? Добре. Отпада. Отпада. 156-то изменение. Кой е за? Против. Приема се. Първо изменение е оттеглено. Второ изменение. Кой е за? Против. Приема се. Трето изменение. За. Против. Приема се. Четвърто изменение. За. Против против, приема се. Пето изменение за, против, приема се. Шесто и седмо отпадат. Осмо изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 1. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Приема се. Изменение 21. Кой е за? Против? Също се приема. 22 изменение отпада, тъй като компромисно изменение 3 беше прието. Гласуваме сега електронно цялото становище, всъщност по целия доклад по собствена инициатива. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27 за, 1 против, двама въздържали се. Поздравление за господин Вейденхолцер. Целта ни е да влезе в пленарна зала през втората сесия за април, т.е. окончателната за този мандат. Това ще бъде последния доклад по собствена инициатива от името на нашата парламентарна комисия. Благодаря ви. С това приключваме заседанието. Следващото ни заседание ще бъде на 17-18 март. Искам да ви напомня, че на 17 март ще имаме изслушване за трансатлантическото споразумение. То започва от 3 часа след обед. И имаме много оратори, включително водещият преговарящ от страна на Европейския съюз, както и водещия преговарящ от страна на САЩ. Така че сте добре дошли, ще се предава на живо по интернет. Очаквам да ви видя на 17 март от 3 след обед и след това ще продължим на следващия ден на 18 март, но ще получите съобщение по електронната почта. Благодаря ви. Закривам заседанието.